Bardzo dziękuję za wystąpienie. Благодаря много за вашето изказване. И сега, за да не губим време, преминаваме към първия кръг въпроси и отговори. Давам думата на членовете на комисията по селско стопанство. Госпожа Магенес има думата. бих е, ви помолил да говорите не повече от една минута. Благодаря, господин е, кандидат е, към комисар. Ви споменахте пазарите, споменахте производителството, но аз искам да поговориме за търговията на дребно, за тази несправедлива част от цялостната верига. Знаете, те казват, че тръжните процедури в момента са наистина а, в ущърп на а, малките а, търговски магазини, малките търговци, които не могат да издържат на натиска на супермарките. Какво ще направите вие, господин комисар, за да, да намалите този натиск? Това наистина е един много важен въпрос, тъй като доходите на фермерите зависят от това също. Бързата кон концентрация на големите на, на, на големите магазини с, с супермаркетите наистина създават едно несправедливо положение на нещата по, по да някои държави член, членки предприеха свои берки за, за да а, превъзмогнат последиците от това несправедливо постъпление, но това все още не дава достатъчните резултати. Така че за това аз приветствам съобщението на комисията по този повод. Смятам, че все повече и повече страни ще реагират. Ирландия е един пример в последно време, в, като неодавна прие законни инс, инструменти. Ако доброволните подходи, доброволните инициативи на държавите членки не са достатъчни, ще обсъдиме заедно с вашата комисия необходимите мерки, за да се постигне заплащане на справедлива цена на производителите. Благодаря. Сега давам думата на господин Декастро. Господин кандидат комисар, когато беше представено предложение за реформа на ОСП, някои колеги казаха, че това е кошмар за производителите. Като Европейския парламент успяхме да смекчим някои от ефектите, но не е достатъчно. ОСП трябва да постави в център конкурентоспособността, иноваторството и създаване на работни места за подсилване на, нашите, на позициите на нашите предприятия на вътрешния външен пазар. Какво мислите за тези приоритети? Ще се възползвате или от средносрочния преглед, за да се затръгнат нещата напред? Моята група се притеснява, че няма да че няма да а, спазите думата си. Каква гаранция можете ни да ни дадете, че през следващите пет години ще водите прозрачен диалог с Европейския парламент и ще зачитате правото на депутатите да, се, да изразяват свободно своето мнение? Най-напред искам да кажа, че ще си сътруднича напълно с вашата комисия, Европейския парламент, в изпълнението на своите задължения като комисар. Да, може би ще има изключителни ситуации, но те са наистина изключителни. Днес ви днес поех ангажимент да работя с тази комисия, да бъда прозрачен и да бъда максимално отворен в работата си като комисар, да се срещам формално и неформално с членове на тази комисия. Няма да да ви разочаровам в взаимоотношенията си с колеги политици. Що се отнася до реформата на ОСП, новата реформа е значително по-зелена от предишната. За първи път плащаният преките плащания са обвързани с изисквания за опазване на околната среда. Чувам критика, както споменавате, че повечето фермери ще бъдат освободени от изискването за зелена политика. Значителен брой фермери са освободени. 80% от обработваемата площ ще бъде включена между комисията и парламента беше постигнато споразумение а, и то ще определи прилагането на, мерки, на зелените мерки. Ще се създаде група, която да помага на държавите членки за изпълнение с една години. Ще направим средосрочен преглед на ОСП, след като получим достатъчно данни и аз поемам ангажимент да работя по въпросите, които вълнуват е, депутатите. Е, оформянето, изпълнението на една политика не е нито лесна, нито бърза дейност. Нека, е, нека не бързаме с оценките, нека изчакаме поне една година, за да видим как се развили нещата. Господин Никълсън има думата. Господин кандидат комисар, когато станах член на комисията през 89-та година, имахме ОСП 59% от бюджета, сега е по-малко от 40% от общия бюджет. Е, имахме тези планини от масло, от месо, всеки говори сега за сигурността на продоволствието, включително и комисията. Имаме реформата на ОСП, но нищо не ни гарантира сигурността на продоволствието. Същевременно при реформата на ОСП не се направи истинско опростяване. Вие ще превърнете ли селско-стопанската политика в водещия приоритет отново за комисията, за да може да се справяме с реалните проблеми на място? През март до година ще направите ли така, че комисията да реагира на проблемите на млекодобива. Благодаря. Uh, Разбирам аргументите ви, господин Никълсън. Разбира се, че ще защитавам бюджета в моя ресор но това е отговорност и на вашата комисия, и на парламента. Нямам никакво съмнение, че по същия начин ще защитавате бъдещите промени в селско-стопанския бюджет на ЕС. Разбира се, че е важно да бъдем бдителни в това отношение и аз съответно ще работя и с комисаря, който отговаря за бюджета. Разбирам също така, че някои от реформите ви се струват твърде бюрократични, макар че за мен приоритета наистина ще бъде упростяване през следващите пет години. Вече това започва, доста от мерките са екологизирани, ние искаме да намалим административното бреме. Тук ще работя с кандидат комисаря Тимерсън, за да го постигна. Същевременно имаме кризата с Русия и Украина. Това показва, че ни трябва една безопасна мрежа. Ние трябва да гарантираме пазарите за нашите продукти, за млякото. Но трябва да ви кажа, че от реформата през 1992 година до сега са направени много промени. Реформата на пазарните цени беше успех. Самият аз мисля, че не бива да има ограничения върху производството при млякото и захарта. Когато тези ограничения най-сетно отпаднат, ще имаме повече работни места. Това ще ни развърже ръцете и ще можем да имаме по-голяма диверсификация от гледна точка на географските региони. Надявам се да намерим възможности на нови пазари, защото аз самият ще оглавявам такива търговски мисии. Благодаря ви, колегата Роде. Хоган, Утро, господин Хоган. Хареса ми вашето а, изказване. Наистина, упростяването не е просто нещо. Едно от големите предизвикателства, пред което са изправени нашите фермери, е прилагането, изпълнението на правилата в различните държави членки. Това създава една несправедлива, нелоялна конкуренция за този отрасъл в Европа. А когато нямаме лоялна конкуренция в Европа, ще бъде много трудно за да изпълниме своите задължения по споразуменията за свободна търговия с другите страни. Така че, знаеме, че прегледите е, и графиците помагат, но не вършат цялата работа. През 2006 година Европейския съюз се превърна в нетен износител на а, хранителни продукти. Ние сме много по-конкурентоспособни, отколкото бяхме. И разбира се, един подход ориентиран към пазара е, е необходимия инструмент и това ще бъде и водещо при е, оформяне на споразуменията с други е, страни. Мисля, че успеха, който отбелязваме, се дължи на мерките, които бяха взети за засилване ролята на организациите на производителите в Европейския съюз и мерките взети за производителите на плодове, зеленчуци и млечни продукти. Намаляването на бюрокрацията, упростяването на правилата всъщност са един нов инструмент към ориентиране на селското стопанство към пазарите. Следващия тура. Благодаря, господин председател. Европейската сълскостопанска политика унищожава съсипва хиляди ферми всеки ден. Предвиждате ли нови мерки, за да се гарантира поминъка на хиляди фермери? Мислите ли за нова ОСП, която да осигури защита на земята и на доходите? Обмисляте ли и някакви мерки, които да смекчат ефекта на прекратяването на квотите? Обмисляте ли някакви пазарни мерки, които да улеснят финансовото положение на фермерите? Е, споразумението между Европейския съюз и Канада. Това е моят въпрос. Кой, кои сълскостопански сектори ще бъдат засегнати и как да помогнем на фермерите? Аз мисля, че реформите, които влязоха в сила, имат такмо обратния ефект на това, което описвате. Има един основен доход за всички фермери. Има мерки за екологосъобразност. В моята страна се предоставят до 5000 евро за дребни фермери. Делът на дребните фермери е доста голям, 69% с по-малко от 5 хектара. Така че структурата на сектора се променя, но имаме нужда от жизнеспособен сектор, който да отглежда храната, от която всички ние имаме нужда. Административната тежест на дребните фермери е нещо, на което реформата обръща внимание всички фермери в пространство на екологичен фокус всички, които имат по-малко от 50 хектара, са освободени. Мисля, че през последните, през, от последната комисия бяха положени всички възможни усилия, за да се постигне жизнеспособност на фермите. Що се отнася до млякото, правилата са от 2008 година. Всички знаят правилата. Всяка година се увеличават квотите с 1% и би било несправедливо да променяме правилата по средата, след като хората са си направили а, своите а, разчети. До година ще можем да огледаме ситуацията, но ня... Също така съм убеден, че 20 държави членки не достигнаха квотите си. Благодаря, господин Хаусинг. Има думата. Господин Хоган, вие сте министър в ирландското правителство и И знаете, че европейската, Европейската директива за качеството на водите не беше осъществена и приложена както трябва във, вашата страна. Споменахте много, много, многократно опростяването а, и а, намаляването на бюрократичната тежест време, но обаче не говорихте много за околната среда, не говорихте и за производството на биопродукти. Какво възнамерявате да правите в тази област? А, благодаря. А, моето а, Моето правителство въведе много мерки, които отговарят на а, разпоредбите на директивата в а, областта на замърсяването на вълните и други. Но при всички случаи трябва да се поддържа баланса. Знаете, че две страни имаха много големи проблеми при приложението на мерките. Това бяха Холандия и Ирландия. Абсолютно сте прави, че тази директива трябва наистина да бъде преразгледана, за да се намери правилния баланс между качеството на водите и същевременно времено да се изпълнат заложените цели. В началото казах, че е, ще да и ще направя всичко възможно, за да можем да опазиме нашите природни ресурси. В продължение на години съм работил в Ирландия, защото хората да разберат каква е същността и е, цената на водата. Колкото до а, производството на биопродукти в а, предложението, знам, че вие сте а, един, а, че е доклад, че сте докладчик по това предложение. Там също ще предложим упростяване на мерките, тъй като развитието на това производство е много важно за растежа и заедността, така че ще направим колкото се може по-бързо необходимото. Господин Агнио, Добро утро, господин Хълган. Лошата новина е, че ще ви задам два въпроса днес. Вие бихте ли приели покана в източната част на Англия? Аз представлявам а, избирателите, моята колега Елизабет също. Ние можем да ви покажем как работи земеделството в нашата част от Англия. Ще видите какви са последиците от забраната и може би ще покажете раните решения. Същевременно, човекът, който отговаря за птицефермата в нашия край, също ще ви обясни какви са проблемите на големите ферми. Ще видим какви са трудностите с регистрацията заради европейските норми. Ще дойдете ли, ще се отзовете ли на поканата? Well, don't, expect, don't, expect me, don't expect me to farm your land as well. Вижте, аз ще дойда, но не очаквайте да ви свърша и замеделската работа. You've covered a broad range of subjects. I... Вие толкова теми включихте. Аз обаче не съм специалист по всички въпроси, например по пчеларството не съм но така или иначе със сигурност ви обещавам, че ще посетя всички държави членки, включително и Обединеното кралство. Надявам се то да си остане обединено и през следващите пет години, независимо от това дали ще има и други референдуми. Но така или иначе знам, че става дума за реалния живот, за реалните предизвикателства във всяко стопанство като през следващите пет години и от вас ще очаквам предложения, но всичко е в изпълнението. Дявола винаги се крие в детайлите. А моят ангажимент е да хармонизирам и опростя процедурата, но с нетърпение очаквам да посетя някои от стопанствата в Обединеното кралство, може би най-вече вашето. Благодаря ви. Сега колегата Додс. Благодаря, господин председател, господин кандидат комисар. Добре дошъл. Млечния сектор и приветствам това, което казахте за него, но той продължава да бъде подложен на колебливост в цените поради е, по-слабото търсене на световните пазари и а, е, руското ембарго. Вчера е, на глобалният търк цената пак падна. Какви стъпки ще предприемете, за да защитите млечния сектор срещу по-нататъчна колебливост на цените? И при какви обстоятелства бихте обмислили възстановяването а, на експортните разходи? По-нататък изпълнение на ОСП, екологизиране, упростяване, ще гарантирате ли средносрочен преглед на реформата? която е източник на много е, тежести за фермерите и просто не е насочена към производството. Да, действително, на пазара на сълскостопанските стоки има сериозна колебливост на цените. Това е източник на тревога. Тук има различни фактори. Е, руското ембарго, и също така по-слабото търсене от страна на Китай. Трябва да кажа обаче, че целият инструментариум от пазарни мерки ще се предоставя в това число възстановяване на експортните разходи. Аз ще няма да действам бързо, но няма да, изключвам, да изключа никоя мерка за защита на доходите. Ще има средносрочен преглед на политиката, след като разполагаме с достатъчно време и данни, за да можем да подходим обосновано към въпросите, които споменахте. Председателят благодаря. Преминаваме към втория кръг. Първият е господин Дорфман за 3 минути. Господин комисар, кандидат комисар, и аз бих искал да ви задам един въпрос, свързан с производството на мляко и по-специално в планинските райони и районите с по трудни природни условия. Преди няколко години комисията направи едно изследване и каза, че има опасност да се концентрира предлож... производството в някои региони, като изчезне постепенно в планинските райони и труднодостъпните райони. Каза се също така, че ще се вземат мерки за да се преодолеят тези трудности, но нищо не беше направено. Ето, квотите ще бъдат премахнати в най-скоро време, а има планински райони, в които производството на млякото е от основно значение за поминъка на гражданите. По хода на преговорите по ОСП държавите членки получиха много голяма гъвкавост. 25 от 27 от тях ще е, въведат мерки за, за подпомагане на производителите и имат съответно възможност да подпомогнат производителите в планинските райони и трудните, трудностъпните райони. Знам, че бихме му, могли на първо време да направиме преглед на начина по който държавите членки осъществяват реформите на ОСП и след това ще направим съответните изводи а, относно резултатите в страните, включително и в планинските и отдалечените райони. Dziękuję. Pan poseł Андрю, panie pośle, bardzo proszę. Благодаря, господин Андрю. Благодаря ви, господин кандидат комисар. Аз съм зад вас. Знаете, че цените непрекъснато се менят. Това е голям проблем за селските стопани. Същевременно политиките на селско-стопанските пазари не са такива, че да позволяват конкурентно способно устойчиво селско стопанство, което води до заетост и растеж. Има свръхрегулация, при управлението на кризи също има проблеми, а трябва да спомена също така и необходимостта да се спазват стрикно европейските норми при географските указания. Искам да знам, вие ще защитавате ли активно тези указания при виното? Нека ви напомня и за тези, които управляват е, вино областите по интернет. Вижте, е, вие идвате от страна, която много добре познава важността на темата за географските указания. Защитените географски указания на именования за происход са много важни при защитата от измами. Както и вие казахте обаче, комисията има своите мерки, като целта е именно да се борим с такива измами. Тук работя заедно с колегите от Генерална дирекция здравеопазване. Знам, че идеята е да се обменя информация тогава, когато има трансгранични нарушения. Принципно, нека ви кажа, че и при преговорите с САЩ за бъдещото споразумение, както и с Япония и Меркосур, винаги повдигаме темата за географските указания. Винаги отделяме и време, и усилие. Мога да ви уверя, че вин... винопроизводството в Европа, както и други отрасли, ще бъдат защитени. Знам, че при вината темата е много важна за Франция и за Испания, но това се има предвид и при преговорите с САЩ. Географските указания са изключително важна мярка. Благодаря. Господин Войчеховски. Е, е. Господин кандидат, е, продължение на 10 секунди вие говорихте за руското ембарго върху сълскостопански стоки. Последиците са много тежки, особено в съседните на Русия страни, като Финландия, Балтийските страни и Полша. Моят въпрос е, ще използвате ли резервния, кризисния резерв, предвиден а, по член 25 на, 13, на регламент 1306. Идеята беше одобрена от участниците в дебата по време на пленарната сесия в Страсбург. Каква е вашата позиция по този въпрос? Защото полските фермери не са получили нищо този път. Най-напред кризисните мерки се финансират от бюджета за 2015, не 2014 година. И до 15 октомври комисията ще направи актуализация на разчетите в зависимост от кризисните мерки в съвета беше, в Милано беше проведен дебат и не беше постигнато споразумение за по-нататъчна подкрепа. Комисаря Чоус каза, че ще има 165 милиона допълнителна помощ. Кризисния резерв е за фермерите и когато искаме да вземем пари а, от него, ние а, взимаме пари от фермерите. Но това е общоевропейски въпрос. Въпрос а, свързан с политическо решение, което не би трябвало да се финансира от сълскостопанския бюджет. Ето защо ще работя с колегима на комисарите, за да се защити този резерв – но също така и в контекста на външнополитическото решение трябва да има мерки, които да се финансират от специални фондове. Благодаря, господин Роде, господин Хоган. Чуда се дали да задам отново първия си въпрос, на който вие не отговорихте за а, прилагането или втория въпрос? Но при, при, при всички случаи, през следващите 5 години, непрекъснато ще ви задавам първия въпрос, независимо от всичко. Втория ми въпрос е за отварянето на нови пазари в а, министерствата и властите обик, обикновено нашите служители са не само онези, които трябва да упражняват контрола, но да бъдат и нашите посланници на, а, за отваряне и достъп на нашите стоки на чужите пазари. Така че смятате ли да създавате, да създадете една нова култура в комисията, в която всички да насърчават и е, да работят за отварянето на нови пазари. Да, надявам се, че и различните служби ще предприемат необходимите мерки за да могат наистина нашите пазари да бъдат все по-разнообразни и по-широки. И не само руската криза а, а, трябва да е причина за това. Обаче е необходима по-добра координация, за да можем наистина да насърчим и да помогнем с достъпа на нашите стоки до пазарите. Но е, времено. Е, в момента се сблъскваме и с някои трудности, но както казах е необходимо да имаме и една безо... мрежа за безопасност. Но ще бъдат отпуснати 30 милиона годишно в следващите 5 години за, реклам, за реклама и насърчаване на излизане на нови пазари. Следващо. Господин Карти, господин кандидат-комисар. Вие отговаряхте и за жилищото настаняване в Ирландия, където всички са запознати с проблема, който възникна. Бихте ли обяснили какви бяха вашите опоненти тогава? Колко хора получиха от вас писма да напуснат жилищата си? Освен това, беше започнато и разследване от вашия предшественик – за нарушения. Тази седмица разбрахме, че става дума и за 50 милиарда евро разходи, платени за консултации на водна компания в Ирландия, за които вие не сте уведомили обществеността. Освен това ме интересува вие смятате ли, че наистина разполагате с времето? Ще можете ли да се концентрирате върху работата си като комисар? Е, вижте, аз 27 години съм бил депутат в Ирландския парламент. Знам много добре какво означава имунитета. Освен това, от политиците се очаква да се защитят, но аз вече казах, ще работя с тази комисия в името на прозрачността, отчетността и съответно парите, които вие споменахте. Аз не съм спирал никакви разследвания. Всъщност разследването на моя предшественик беше делегирано на друго министерство. След това разходите заплатени за ирландска вода – и тази компания. Нека обясня, че ставаше дума за гарантиране на качеството на водата за ирландските граждани в бъдеще. Трябваше да се заплати, но в този случай е направена независима оценка от регулатора и се установи, че всъщност сумата е изразходена съгласно всички правила. Нека също кажа, че знам, че вие сте срещу Европа, вие сте срещу моята номинация също така, но аз получих писмо от министъра на земеделието от Шинфейн, който ми казва, скъпи Фил, вашата номинация всъщност е много престижен избор на европейско ниво. Чакам с нетърпение да се срещнем и да обсъдим темите от взаимен интерес. Знам, че вие добре разбирате важността на земеделието и така нататък. Да, но аз ви зададох друг въпрос. Не, не. Имайте предвид, че дисциплината в Шин Фейн е малко по-различна, дано не ви се скарат. Благодаря. Следващият оратор е господин Рупе. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Господин кандидат комисар, вие възнамерявате да направите преглед, средносрочен преглед на ОСП. Не смятате ли, че би било много важно разликата в заплащането за фермерите в различните държави членки да бъде намалена. Господин Юнкер спомена това. Плащанията за фермерите в Балтийските държави и Румъния са много по-малки, отколкото в други държави членки, докато разходите са същите, енергийните разходи са дори по-високи. Техниката струва още по-скъпо, ето защо фермерите трябва да пестят от заплатите. По тази причина заплатите при нас са най-низки и създава магиосен кръг. В стъпителното си слово вие не а, говорихте за свинския а, грип, а, който е изключително а, тежко заболяване и представлява сериозна заплаха. Да, реформата на ОСП е важна стъпка в областта на външно и вътрешно сближаване. Правим усилия за по-справедливо разпределение на финансирането и това ще продължи, особено когато се намали връзката с историческите плащанията. Първоначалното предложение на комисията не беше изпълнено въпреки това и постигнате напредък в, по отношение на по-справедливото разпределение. Автономията и гъвкавостта, предоставени на държавите членки, подпомага фермерите, унези в периферните и планински региони и ту, по този начин се опитваме да намалим разликата в заплащането. Ще продължим с усилията за осигуряване на жизнеспособно селско стопанство, да осигуряваме пазарни възможности, да имат фермерите достойни доходи, въпреки че 69% от фермите са на по-малко от 5 хектара. Това е структурен проблем, но се надявам, че с реформите във всяка държава членка ще успеем да видим какви инструменти, какви политически инструменти са приложени и ще се получим от постигнатите резултати, които пък ще се приложат при, следващи, при следващ преглед. Благодаря. Следващия оратор е господин Бонано. Buongiorno, commissario designato. Благодаря, господин председател. Сълскостопанската, обща сълскостопанска политика, така както е приета от парламента, не даде очакваното въздействие. Организираната престъпност управлява преките плащанията в много държави членки, сред тях Италия, особено когато става дума за сълскостопанските лоби и по този начин се вреди на малките и средни предприятия. Как смятате да разрешите тези проблеми? Как ще се управляват преките плащания на производителите? Как ще гарантирате моделите на дистрибуция да не, се, да не бъдат жертва на престъпните интереси? Дори и днес в Италия а, има примери. Има, има ли мерки за борба с тези злоупотреби? Как смятате да се справите с измами като тези, а, които са, твърдят като, като производители на стоки, които твърдят, че произвеждат а, стоки в Италия, всъщност те са фалшиви? не знаех, че не бях запознат а, с а, а, престъпния натиск в Италия. А, ще имам, а, взимам си бележка. Трябва да намерим а, начин а, първо да изхраним европейското население и след това да е, храним световното население поради очаквания натиск, свързан с увеличаването на населението и еко натискът върху околната среда. Наясно сме с оскъдните е, ресурси и проблемите, свързани с климатичните промени е, тези въпроси ще се управляват и в съответствие с принципа на субсидиарност. Не може да има еднотипен подход, гъвкавостта в регионалните планове, в плановете за развитие на селските региони, които в момента се уточняват от комисията, ще могат, надявам се, да ви помогнат при изпълнението и ако има трудности, е, ще можете да ги е, представите на нашето внимание и ако можем да ви помогнем, е, ще направим всичко, което е по силите ни. И сега господин Бонано има думата. Бър, благодаря. А, говоря от а, името името на е, животновъдите за малките производители за малките животновъди. Какво смятате да направите, за да ги защитите? Европа защитава само големите, малките биват забравени. Много от тях се самоубиват просто защото не могат повече да издържат. Правилата на Европа създават трудности, които се добавят към световната криза. Очевидно има и сериозно трудности, защото трудностите наследени от вашите предшественици трудно ще бъдат преодолени. Ние имаме нужда от европейска политика, която да защитава Европа, а не Азия. Приключих. Благодаря много. Мисля, че като всяка нова реформа ще трябва време за нейното предложение. Разбира се, всички са разтревожени от какви ще бъдат последиците от промените, но същевременно не, не можем да седим на едно място. В крайна сметка от 1992 година нещата много се промениха. Вие сте абсолютни а, прав обаче, че трябва да имаме предвид в двустранните си споразумения с различните страни, каква а, какъв е нашия принос в изграждането на хранителната верига. Прав сте също така. Европейски Важното е, независимо, какъв, независимо какви са мерките, важното е Европейския съюз да бъде успешен, да се отварят а, с нови пазари и е, да търсиме също така и някакви альтернативи на руския пазар и на далечния изток за сега. Разбира се, трябва да се нам, да потърсиме и ще потърсиме начин да създадеме мерки, които да подкрепат нашите производители. Господин Яр. Благодаря, господин председател. По-малко пари и повече администрация. Това ли ни очаква? Не, за това бих искал да знам какви са конкретните мерки, които ще предприемете за упростяване на правилата на ОСП. Трябва ли да обсъдим отново екологично съобразността, която е залегнала в новата а, ОСП. Ще трябва ли да преразгледаме също така и първия стълб. Имам чувство, че предложенията, които бяха направени от парламента, не бяха чути достатъчно и взети предвид от съвета. Да, вие сте прав, че трябва да има по-добра комуникация между различните а, служби и институции. И наистина поемам ангажимент да направя всичко въз, възможно за а, подобряване на комуникацията. В 32 годишния си професионален живот съм работил много с политици, знам как да чувам и да слушам политиците. А, вярно е, че има известни адми, административни а, така, а, пречки, забавения в комуникацията между различните генерални дирекции и така нататък. Но сега е, имаме отлична възможност да превъзмогнем тези проблеми, така че ще направя необходимото предложение. Лично се ангажирам още в началото на мандата си да направя преглед и да упръста ОСП. Не знам дали ще успея да постигна успех, защото няма да бъде лесно, разбира се. Но ще го направя. Колкото до екологизирането, ще ще преразгледаме, ще разгледаме и екологизирането, и е, екологично ориентираните площи. И в момента, в който събереме необходимата информация и, и данни, ще излезем с е, някакви мерки за практическото им осъществяване. Но страните членки трябва да работят ръка за ръка с е, комисията за осъществяването а, на разпоредбите, инак няма да е възможно. Следващият. Сеньор Хоган. Госпожа Агилера Гасия. Господин Хоган, Нелоялните търговски практики водят до систематичен дисбаланс в хранителната верига. Също времено Общата организация на пазара като че ли се опитва да реши този проблем, но не успява. Вие какво ще предложите в областта конкуренция, за да защитим селските стопани и хранителната верига, особено при плодовете и зеленчуците и производството на зехтин. Това е важно и за социалната тъка на нашите общества. Какви мерки предвиждате тук, за да можем да говорим за по-голяма конкуренция на регионално ниво, особено при зеленчуците и зехтина? Предвиждате ли план за действие за европейския зехтин, инициатива започната от предшествениците ви? Благодаря. Напълно подкрепям казаното от госпожа Малстрюм при нейното изслушване. Тези търговски практики са важни за економическия успех на Европа и живота на хората. Тя също призова за повече усилия, прозрачност, напълно подкрепям казаното от нея. Освен това, знаем, че има външни организации, някои се притесняват от споразумението с САЩ. Със сигурност Европейския съюз ще направи всичко по силите си, за да няма тайни, да има прозрачност. Не знам тук какво е мнението на САЩ, но това ще е нашата позиция при преговорите. Има реформи, както знаем, при плодовете и зеленчуците, финансова подкрепа, преки плащания. Необходимо е да подкрепим повече производителските организации и да интегрираме по-добре помощта за целия отрасъл плодове и зеленчуци. Същевременно в моята страна проблема, който вие повдигнахте за зехтина, не е точно национален, но така или иначе аз ще се запознавам все повече с тематиката и ще търся добрите решения, особено за южните държави членки. Благодаря ви, госпожа Гошиевска. Господин председател, времето е недостатъчно и затова ще спомена само няколко въпроса. Виждате ли възможност да се повишат преките плащания за полските фермери по то, през този програмен период е, до 2020 година, за да могат те да бъдат сравними с онези, които обработват подобни ферми в Германия? Второ, руската ембарго и ще реагирате ли бързо и ефективно и адекватно на загубите, понесени от производителите? Трето, млечните квоти. За ли сте връщането на квотите и в подкрепа ли сте на това фермерите да плащат накрая чумата по свинете, смятате ли, че има компенсация за фермерите? И накрая, каква е позицията ви по геномодифицираните организми? Не очаквам да решим всички проблеми, които изредихте през следващите пет години, но реформата в ОСП е стъпка в правилната посока към сближаването. Да не започваме стария дебат, който съм сигурен, че сте водили, особено в реформата на ОСП, но аз съм готов да обърнем внимание на въпроса как да направим така, че фермите да са жизнени. Още повече 69% от тях са с по-малко от 5 хектара. Структурен проблем, с който страните трябва да се съобразяват. И помощта, която се получава от производителите. Държавите членки има значителна автономия, в това число и вашата имат автономия да определят доброволна подкрепа, доброволна помощ, за, особено за области, които изпитват трудности. Убеден съм, че и вашата комисия, и вашата страна е представила документа на комисията, в който описва помощта на фермерите, така че и преките плащания ще се увеличат през 2020 година нивата ще са много по-близки. Стъпката е сериозна. Млечните квоти, аз съм за премахването на квотите и пазарните мерки е, са въведени, е, за да е, не възникнат е, проблеми. Видяхме доста проблеми, които възникнах е, от руското ембарго. Осъзнавам трудностите, които изпитват страните от източна Европа следствие на ембаргото от Русия и комисаря Чолс търси средства, за да се осигури целенасочена помощ. Благодаря. Господин Хуитема. Благодаря, господин председател. Господин кандидат комисар, смятам, че ОСП трябва да се ориентира към иновациите и а, предприемачеството си. А, но фармерите, които са а, иновационно настроени, много често се сблъскват с а, административни бюрократични а, причини особено тези залеснали в директивите. В крайна сметка те, тези, тези, които са ефективни и, кои, и които са иновативни, просто не, не, не могат да върват напред някои от тях биват принуждавани да използват пестициди вместо да въведат нововведение. Какво ще направите за превъзмогнане на тези проблеми и какво ще, по какъв начин ще гарантирате, че вашите решения ще бъдат прияти от общо цялата комисия? Сега. Знаете, че 38% от общия бюджет все още е за селското степанство и е, е от селското стопанство, което допринася много а, за растежа, заедостта и така нататък. Знаете, че в последно време много от, отра, отрасли а, са в а, трудност, като сектора на строителството и така нататък. И за да може селското стопанство да се развива, ние много разчитаме на младите е, фармери, на иновативните е, решения. И наистина има много млади хора, които са готови да се е, върнат към селското стопанство. Разбира се, трябва да видиме как може да използваме финансовите средства, с които разполагаме, за да създадем лостов ефект за мерки, които ще подпомогнат отрасъла. Тук не става дума само за средствата, които се, се получават, но какъв може да бъде и, както казах, лостовия ефект. Колкото до директивата, която споменахте, е, трябва наистина да се намери добър баланс между производственост и устойчивост. защото нека не забравяме, че 45% от водните ни ресурси са под натиск в момента. Така че трябва да направим всичко възможно за опазване на естествените ресурси, намирайки този баланс. Bardzo dziękuję. Pan poseł Flanagan. Panie pośle, bardzo proszę. Благодаря, господин Фланеган. Um, uh, welcome, uh, uh, Phil. Добре дошъл, Фил. Вие заявихте пред ирландските медии, че uh, хора като мен и като господин Карти просто нямат никакво значение. Те са някакви маргинали, времено имаме системата за плащания на хектар до 2019 година, но Ирландия прие модела на частична конвергенция, така че ще получим около 80% от плащанията. Вие казахте, че ще има средносрочен преглед, но всички знаем, че помагате единствено на вашия приятелски кръг. За това са писали вече ирландските медии. Вие ще се борите ли с тези милионери и крупни земеделци или ще върнете земеделието на обикновените хора? Благодаря. Благодаря, че бяхте толкова кратък. Първото, за което говорихте, нека кажа, че аз винаги съм се опитвал да представлявам хората, да им осигурявам работни места и в публичния, и в частния сектор. Като политик вие се опитвате да помагате на хората да си намерят работа, но така или иначе никой от моите приятели не си намери работа във водната компания, която беше спомената, явно моето влияние намалява. След това аз съм съгласен, че наистина има доста големи бюрократични пречки, но не съм съгласен с идеята, че дребните фермери са в изолация. При конвергенцията точно това беше целта, това е реформата. Те получават подкрепа като част от дохата си, получават допълнително по 5000 евро, ако имат добри земеделски практики на трето място, проведените реформи позволяват на държавите членки да имат и доброволна, обвързана с производството помощ, която е допълнителна. Държавите членки същевременно имат гъвкавостта и капацитета да направят още много в този отрасъл, да помагат и на древните фермери. Надявам се да ме подкрепите, за да продължи конвергенцията в Европейския съюз. А за средносрочния преглед на ОСП с нетърпение го очаквам. Благодаря, господин Себастия. Gracias, señor Joan. Pedía usted antes. 40% от с 40% са, са, са се увеличили цен, цените на разходите, които трябва да а, са трябва да, да, да, да заплатат фермерите. А, наистина увеличава се и цените на, увеличили са се и цените на пестицидите и цените на фуража, така че наистина ще, ще направите ли нещо наистина за подпомагане на фермерите. Също времено какво ще направите и за подпомагане на производителите на плодове а, и зеленчуци. През последните години пазарите се сринаха. Аз съм убеден, евро европеец, но наистина кажете какво ще направите, защото в противен случай ще имаме само повече безработица. Да, аз ще работя за един устойчив земеделски модел, селскостопански модел, защото от друга страна, както казах, не можем да имаме една а, развиваща се едно развиващо се земеделие, без да разполагаме с качествена вода, с почви, които да също да са а, качествени. А, комисара Чолос а, въведе много мерки в тази в този смисъл. Но знаете, че целта ни е дългосрочна устойчивост. И това трябва да бъде в центъра на вниманието. Също време, но реагирахме доста бързо на ембар... руското ембарго и са, бяха взети спешни мерки за компенсиране на хората, които пострадаха от това ембарго. Създаване на допълнителни складове, реориентиране към други пазари. Разбира се, ще направиме и преглед на пазара на плодовете и зеленчуците и през 2015 година ще излеземе с предложения за подпомагане на тези пазари, включително включвайки и организациите на производителите, но не съм съгласен с това, което казахте. Благодаря. Движението, от което идвам, вярва, че Европа трябва да бъде в служба на гражданите. Затова имаме нужда от хомогенен и функциониращ вътрешен пазар. Вие говорихте за селско стопанство, ориентирано към пазара, но кризата, проистичаща от руското ембардо, говорят, че сме далече от тази цел. По-конкретно виждаме, че има конкуренция между държавите членки. Също така има непрекъснато търсене от страна на европейците, на което не се отговаря. Не смятате ли, че трябва да се защитават и производителите, но и потребителите? Да има една стратегия, която да е превентивна, а не корективна за да не се подлага селското стопанство под натиск, на натиска на външните сили. С една дума, наясно ли сте с това в каква посока трябва да вървим? В момента има баланс между вноса и износа на храни в Европейския съюз. Това не винаги е било така. И не можем да предвидим точно какво ще стане в бъдещето. Европейския съюз беше най-големия износител през 2013 година. Предизвикателството сега е да се диверсифицираме, за да запазим видът износ, който извършваме в момента. Продоволствената сигурност е важна не само за Европейския съюз, но и за целия свят – е, е, Европа има едно много важно предимство, а е именно, че осигурява храна е, за много страни по света. Ние ще държим на своите стандарти, ще ги опазим. Имаме цялостно споразумение. Аз ще работя с комисаря Малстром, за да се запази това нивото на реформата, което който ще се проведе от, ще започне да се провежда от 1 януари, е насочена към това да има жизнеспособно селско стопанство, екологична устойчивост и средства за производство, основани на нови технологии, които да произвеждат повече в един диверсифициран пазар. Надявам се, че ще мога да ръководя търговски делегации, да водя двустранни преговори за да можем да предлагаме стоки на по-стабилен пазар и производителите да знаят, че имат, има необходимата предвидимост. И всички елементи, които са предвидени в защитната мрежа за, за производителите, ще бъдат активирани. Председателят благодаря. Госпожа Костингер трябва да си тръгне по-рано, затова ще й дам веднага думата. Заповядайте, госпожо. Благодаря ви, господин председател. Аз съм докладчик по новата европейска стратегия. Знаете, че горите са много важен източник при разкриването на новите работни места. Ние искаме да имаме устойчиво горско стопанство. Това е важно за пейзажа, за борбата с измененията на климата. Всъщност, участието и на частните собственици е гарант за успех при тези усилия. Мисля, че Европейския съюз наистина трябва да насърчава реални политики за горския сектор. Необходимо е и да осведомява хората за важната роля на горите. Интересуваме каква е тежестта на тази тема във вашата работна програма. Също така искам да попитам дали регионалният характер на отрасъла ще бъде зачетен. Благодаря. Разбира се, че това е изключително важна тема. Горите покриват 50% от това, което сме наследили. Разбира се, че тук се разкриват и нови работни места и има различни агроекологични мерки, които могат да се изпълняват. Все още нямаме обща политика за горите, но така или иначе наистина имаме инициативи. Ето вие сте докладчик – а стратегията за горите трябва да е обединено усилие на комисията и на държавите членки. Аз съм готов да изготвя многогодишен план за изпълнение с оглед на очертаните приоритети, като се зачита субсидиарността. Регламента за развитието на селските райони ще бъде водещ тук, защото са предвидени серия от мерки и е, в подкрепа на устойчивото горско стопанство. Така че ще разчитам и на вас при изпълнението на мерките в рамките на програмата. Благодаря ви, казва председателя. Госпожа Данчила. Благодаря, господин председател, господин кандидат комисар. ОСП взема предвид, разбира се, младите фермери, но недостатъчно в Румъния, в моята страна. Коля. Много малко млади хора под 35 години са фермери и работят селското стопанство. По-малко от 7%. Какви са мерките, които ще предприемете, за да насърчите младите хора да работят в селското стопанство, да да не е, иммигрират към градовете или обратно, по-скоро да се връщат от градовете към селата. Знам, че Европейския парламент е играл а, много важна а, роля, включ, включително и за това 25% от преките плащания да бъдат насочени към а, младите фермери. Това разбира се не е задължително. А, държавите членки могат а, на доброволни начала да ги а, нас, на, насочват към младите ферми. Сега обаче знаете, че а, селското стопанство изисква професионализъм, то е конкурентно способност прямо от други отрасли. Така че има място за а, млади хора. Радвам се, че е, все повече и повече в е, е, училищата, школите, институтите, е, където се преподават е, тези науки, има все повече и повече млади хора. Е, новите е, регламенти за развитие на селските райони предлага, предполагат също така мерки за а, подпомагане. Аз съм сигурна, че много, много млади хора, ако могат а, да получат финансиране или а, заеми, ще ще се върнат към селското стопанство. Така че ще работиме по инициативи с Европейската инвестиционна банка и другите финансови е, институции за създаване на, на мерки за насърчаване на младите хора, е, на младите хора към селското стопанство и сега давам думата на госпожа Гърлинг. Uh, I'd like to ask you a very specific question on sheep. Всъщност, господин Никълсън, искам да попитам за пропорционалността, за огромните глоби за много фермери. Можете ли да ми гарантирате, че ще обърнете внимание на този въпрос, че ще се вслушате първо в фермерите, а не на чиновниците и ще намерите едно решение в средносрочния преглед? Аз ще работя в тясно взаимодействие с вас, господин Никълсън, и с други, които имат този проблем това е проблем на Обединеното кралство, именно за марки, електронни марки на овцете. А, ние сме научили а, доста, доста от а, последните а, случки. Това е от 90, проблема е от 96-та година. Ние сме постигнали много по отношение на проследимостта, е, стандартите. Едва ли някой може да очаква, че тези стандарти е, ще е, бъдат занижени. В края на краищата нашата цел е висококачествена и безопасна храна, но електронните марки са действително проблем, който обещавам да обсъдя. Господин Мюл... госпожа Милер е следващия оратор. Благодаря ви. Европейските земеделски и горски райони все още са много важен източник на нови работни места в регионите, особено тези, които са по-необлагодетелствани. Но бюрокрацията е голяма и малките и средни предприятия се оказват в изолация. Какви възможности виждате вие за подобрение, за да се помогне на малките и средни ферми да се възползват от програми като Натура 2000, да се намали административното бреме? Как ще организирате по-ефикасно и общуването между различните генерални дирекции. Освен това се надявам, че при бъдещата ОСП производството на храни ще има приоритет. Ясно е, че за да имаме продоволствена сигурност, ще трябва да постъпим точно така, да подкрепяме производителите, да търсим повече пазари, да разнообразим вида пазари. Също така вие знаете, че екологичната устойчивост е единствения път напред. Защото не може да са затлачени коритата на корите и в същото време да говорим за продоволствена сигурност. Самият аз съм човек на здравия разум. Работил съм в различните отрасли с цел да се постигне напредък. Понякога този напредък е бил по-голям, друг път не е толкова, но така или иначе за мен е много важно именно упростяването, намаляването на това административно бреме, без разбира се да пострадат самите политики. Мисля, че ако се държим по този начин, ще постигнем и успех. При екологичните мерки са предвидени 40% от целия бюджет. Това е все за агроекологични мерки. Надявам се, че този ангажимент ще продължи да се подкрепя от държавите членки. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Глесос. Πρώτη ερώτηση. Στην Ελλάδα με τη χλωρίδα των... В Гърция имах, имахме много разнообразни а, и специфични растителни а, видове, а, като различни а, портокали в а, Крит а, и на други острови. Имаме, имаме много видове, а същевременно в а, в момента под натиска на Европейската комисия и на госпожа Меркел трябва да използваме фотоволтаични съоръжения, които на практика задушават и унищожават нашите растения. Какво ще направите за да изкорените това метално растение, което задушава истинските? Като комисар как е, ще е, работите по програмата за бюджетиране. Да, как, както казах, аз е, ще направя всичко възможно за намаляване на административната тежест и правилата. А също така ще се преразгледат специфичните мерки за островите и най-отдалечените е, региони. И мисля, че можем да поработиме заедно, съвместно, за да намерим някакво решение на а, е, а, е, проблема, от който страда вашия остров. С, господин Смис. Thanks, uh, благодаря, господин председател. Добре е дошъл, Фил. Като шотландец винаги съм се възхищавал на ирландското селско стопанство и разчитам да работим заедно през последните години. Готов съм да направим едно състезание, че уиски е по-добро. Ще донеса една бутилка и ти доноси една. Сега по същество. Приветствам това, което казахте за а, идентификационните а, марки за овцете. Има законодателство, което би трябва да се промени без а, да снижаваме стандартите за проследяемост. Няколко думи за супермаркетите а, и за веригата на доставките. Не знам дали комисията ще предложи законодателство за ферплей за лоялна конкуренция. Бихте ли казали няколко думи по това, защото би трябвало да се занимаем с дисбаланса в веригата на доставките. Благодаря за това, което каза за уискито. Като човек, който пътува от Обан до Джана Коц, да, те сигурно много уиски сте, много уиски видях, че се произвежда по пътя е, и опитах, но не съм карал кола. Сега, очевидно има проблеми при крайните производители е, и делът от печалбите, който остава за производителите. Е, от 30% до 20% концентрацията на подкрепата за пазара в ригата на дистрибуцията и супермаркетите много добре се консолидирали за разлика от селското стопанство. В много държави членки има доброволни схеми, така че възоснова на преговори, е, с договори, да направим така, че да има е, ферплей. В крайна сметка, доброволната дейност не винаги дава резултати, защото зависи от добрата воля на всички участници в хранителната верига. От цифрите, които цитирах, е очевидно, че малко се е поразрушило доверието между супермаркетите е, и е, фермерите. Аз определено ще обърна внимание на този въпрос – и ако се окаже, че е вярно, е, че има толкова, за да видя каква е причината за е, толкова силното недоверие, казва, че тя е свързана с е, пазарната концентрация. Господин Агни, има думата. Всъщност трябва да кажа, че в ОСП има противоречие при захарта. Е, защото тръстиката е освободена от квоти, а останалото е задушено от всякакви законодателни норми. Интересуваме ще продължаваме ли все така захарна рафинерия на устието на Темза, например, същевременно вие говорите за овцете и техните марки, как всичко това ще се промени. Всъщност, аз няма да настоявам да се преразгледа нормата за трите култури, но така или иначе искам да ви попитам дали подкрепяте държавите членки, които искат да отглеждат геномодифицирани храни. Трите култури мисля, че тази норма наистина дразни и мнозина, но така или иначе се идва от оборота е добра замеделска практика. Да, да, така бих казал аз. Нека да видим как на практика ще се изпълнява реформата, която беше одобрена. Но така или иначе различните култури са нещо добро а вече практическото изпълнение зависи от размера на стопанството, почвата, сега при захарта. Всъщност ние имахме захарна промишленост. Хубаво е, че сега вие ще ни конкурирате. Знаете, че във всяка либерална демокрация обаче бъдещето на нито един вид бизнес не е гарантирано. Това включва и производството на захарна тръстика. В развиващите се страни, развиващите се пазари имаме съответните квоти, но така или иначе аз със сигурност ще приема вашата покана да разгледам проблемите на място, когато посетя вашия регион и ще видим какви са проблемите след въвеждането на захарните квоти. А като министр на околната среда трябва да кажа, че участвах в дискусии. Генерална дирекция здравеопазване беше предложила една платформа за разглеждане на Юлския съвет – на министрите мината година разгледа се именно субсидиарността, авторизирането, отглеждането на ГМО, но беше заявено и ясно, че след като държавите членки са против, това е толкова важно, колкото и становището на научната общност. Благодаря, господин Данта господин комисар, преговорите, международните преговори, които касаят нашите селскостопански продукти, будат тревога сред фермерите и потребителите, които искат да са сигурни за качеството. Реципрочност в санитарните норми е нещо от огромно значение. Но също времено по време на преговорите се питаме защо, примерно, захарта или говеждото месо. Как смятате, по какъв начин нашите продукти, захар и говеждо месо ще ще се възползват от благоприятни и лоялни конкурентни услови. Смятат, смятате ли, че въпросът свързан с а, е, еко, е, е, е, екологичните етикети е в, а, ще бъде ли в страта на вашето а... Да, в преговорите се отчита, че има проблеми в Южна Европа както каза председателя Юнкер в стъпителните си думи, ние няма да пожертваме с костопанската индустрия и нейните стандарти. Има сектори като говеждо, ориз, пилешко месо, които ще защитим. Така че що се отнася до стандартите, това е въпрос за генерална дирекция Санко, но от гледна точка на комисар за селското стопанство мога да кажа, че всяко споразумение с Съединените щати ще трябва да отчете стандартите. Няма да пожертваме високите стандарти, за които сме се борили те няма да бъдат пожертвани просто за да има споразумение. Споразумение трябва да бъде цялостно, а не само за селското стопанство. Господин Тарабела. Господин кандидат комисар. Неодавна станах докладчик по програмата за култура консумация на плодове, зеленчуци и мляко в училищата. Комисията беше изпрала член 42, алинея 2 като правно основание за това. Съвета обаче смята и почти единодушно, че 43 3 би трябва да бъде а, правната основа. Това означава, че парламента няма да участва в вземането на решение. Първо, Можете ли да поемете ангажимент, че ще защитите процедурата до край, т.е. правомощията на парламента за а, съвместно вземане на решение, включително и по бюджета? И второ, не, не смятате ли, че комисията трябва да разгледа тази програма в рамките на една много по-широка програма, свързана с обучение и възпитание за здравословен начин на живота. Най-напред поемам ангажимент да подкрепям чети... член 43 алинея 2 да бъде приложимият. Схемата за плодове и зеленчуци в училищата обхваща не само пресни плодове и зеленчуци, но и преработени и изсушени. Новите предложения за програмата за училищата се съсредоточава върху два продукта – пресни плодове и зеленчуци и мляко. Да, наскоро разговаряхме с вас и вие Казахте, че сте докладчик по това досие. Предложението, което ще представите, надявам се да работим заедно по него. И да видим как да вървят нещата от тук нататък, но ще ви подкрепям в усилията правното основание да е член 43, алинея 2. Благодаря. Господин Белдер. Благодаря, господин председател, господин кандидат комисар, господин Хоган. Имам конкретен въпрос за освобождаването за производителите. Директивата за биопатента дава възможност да се патентоват растения. Е, при изключението е, производители винаги са могли да променят растенията и да ги продават без да плащат астрономически цени на, патенто, на титулярите на патенти. Смятате ли, че тези освобождавания трябва да се запазят, така че производителите да могат да произвеждат нови разновидности. Холандският сълскостопански сектор е новаторски и въпросът е много важен за нас. Да, запознат съм с доклада за размножаване на растенията и отглеждане на растения на госпожа Полсън. Докладът е много важен, тъй като обръща внимание на значението на растениевътството за изхранване на населението. Няма да ви дам конкретен въпрос сега, защото той трябва да се обсъди с комисаря по вътрешен пазар. Аз ще го направя, но днес няма да поемам ангажимент преди да, два, преди да, дам на, да дойда на това изслушване, ми беше даден един съвет. Не давайте обещания, които не можете да спазите. Да, наясно съм с проблемите в, на растениевътството и особено в вашата страна, но ще разгледаме допълнително въпросите, проистичащи от доклада на госпожа Полсън. Благодаря. Госпожа Полсън беше вече поканена. Заповядайте, имате думата. Благодаря ви. Благодаря, господин кандидат комисар. Имаме един по-различен въпрос. Няма да говоря за селекционирането на нови растения, а за животни. В момента съществува едно особено положение за селскостопанските производители. Има различни национални правила и различно тълкуване на европейските правила и различното им прилагане в държавите членки. Например, за свинете, контролите, които са се, там прави, правилата за транспорт на свине се тълкуват и прилагат по различен начин. Изискването за хуманно отношение към животните трябва да се прилага по един и същи начин от всички производители. А подкрепяте ли тази идея? Подкрепяте ли предложението на парламента за европейски закон за защита на принципа на хуманно отношение към животните? Мисля, че през последното десетилетие тук са постигнати големи успехи. Имам предвид хуманното отношение към животните. Освен това, производителите също се чувстват доволни. Знаем, че когато животното е щастливо и месото е с добро качество, така че приложените мерки доведоха до съществени подобрения. Шведският подход към хуманното отношение към животните също заслужава да бъде обсъден и аз с удоволствие ще разгледам конкретния шведски проблем, който имате предвид и хармонизацията. Разбира се, аз все още не съм комисар, но ако стана такъв, в бъдеще ще обсъдим начините за по-голяма хармонизация при мерките в хуманното отношение към животните. Благодаря ви. Следващия кръг въпроси господин Буда. Благодаря ви, господин председател, господин кандидат комисар. 2012-2013 година се направиха важни реформи е, в регулацията на ОСП. Сега се приспособяваме към новите обстоятелства, но така или иначе тази реформа не премахна големите разлики между преките плащания за различните държави членки. В източните държави членки тези плащания за фермерите са много по-низки. Законодателният пакет влезе в сила през 2013 година. Очакваше се плащанията да са по-високи, но все още имаме тези големи разлики, следователно и неравенството между стопаните. Да не говорим сега и за кризата с забраната за внос към Русия. Интересуваме дали ще има график за увеличаване на преките плащания в държавите членки, и увеличаване на подкрепата за фермерите, за да се намалят разликите. Трудно е да се намери решение изведнъж. Разбира се, че ще трябва да се водят дискусии с парламента, с държавите, членки, да се види колко можем да бързаме с външната и вътрешна конвергенция. Държави като Латвия, Естония, Литва имат някои трудности с конвергенцията. Имаше и тавани първоначално, максималната сума, която може да ви бъде изплатена – особено в е, старите западни демокрации, нещо, което не се прие много добре от някои. Така че мисли се за това, полагат се усилия, приемат се мерки, има и известен напредък по отношение на държавите с ниски нива на плащания. Но сега ще видим те първа как ще се изпълняват новите мерки и как самата държава ще се възползва от позволената и гъвкавост, защото сега държавата може да приеме и допълнителни мерки по конвергенцията. Ще направим средносрочния преглед и ще отчетем резултатите на политиките, за които и вие сте допринесли крайна сметка при реформата на ОСП имаше 8000 предложени изменения от парламента. Трудно е да се намери винаги баланс, но така или иначе статистиката показва, че напредък има. И различните държави със сигурност имат различно мнение за това колко е голям този напредък. Благодаря, господин Нойхо. Sehr geehrter Herr designierter Kommissar, господин кандидат комисар. Вземам думата от името на европейските пчели. Това са най-полезните насекоми и това са а, е, най-полезните живи същества за нашето селско стопанство, но те също така са мерило за чистотата и състоянието на околната среда. Така че, гарантирате ли ми, че за бъдеще е, някои отрови като е, неотютюнокиноициноита не, няма да бъдат използвани, защото е, пчелите биват отровени и не могат да вършат своята работа, а същевременно отлично знаете, че пчелите е, не признават границите, така че е, мисля, че вашия мандат ще бъде оценен по здравето и състоянието на а, а, пчелите. Да, в програмата 2014-2016 комисията е взела мерки за намаляване на пестицидите и въвеждане на нови рестриктивни мерки. Необходимо е да се използва устойчиво пестицидите и, и се насърчават чрез новите мерки и заместването на пестициди с други вещества. Така че разбирате, че проблемите свързани с забраната ще бъдат обсъждани и управлявани от Генерална дирекция здравеопазване, но след две години а, комисията ще, прераз, ще преразгледа а, решенията си на основата на научни а, доказателства и изследвания и ще видим какви последващи мерки ще трябва да предприемеме. Господин Bal. Predsjedniče, gospodine Hogan, sve veći broj ljudi, posebice mladih i onih srednjih godina napušta благодаря, господин председател, господин Хоган. Много хора са напуснали селските общности и заминават за градовете, търсейки по-добър живот. За съжаление, селата започват да загиват. Задържим, за да задържим хората в селата, трябва да им осигурим по-добри условия, по-добра инфраструктура, сигурен доход. Какви мерки възнамерявате да предприемете, за да задържим хората в селата, защото по този начин ще се осигури достатъчно производство на храна и ще се опази околната среда. Аз смятам, че селското население трябва да получи достатъчно стимули. Дали сте е, готов е, да обмислите възможностите за преки плащания за опазване на околната среда в селските райони? Благодаря ви. Аз съм привърженик на преките плащания, програмата за развитие на селските райони. Аз мисля, че в програмите и в инструментите на ОСП са, има поет ангажимент за целите, които описвате. В програмата за развитие на селските региони има възможност за економическо развитие, за социален капитал, за основни услуги по програмата Лидер. Всички тези мерки са много важни, за да се осигури устойчивост в държавите членки. Работят се планове, е, които да, да е, дадат отговор, които ще бъдат представени на държавите членки. Една от, един от основните проблеми, които срещат държавите членки, е по какъв начин младите хора да получат финансови, финансиране от е, финансовите институции, как да се намери достъп до съфинансирането. Ще работя с банките, за да видим как да се осигури допълнителна програма за програмата за развитие на селските райони, за да има повече заетости и за повече устойчивост в селските райони и да се запази живота там. Благодаря. Общата селскостопанска политика е агроекологична политика като такава. Господин Бранен е следващият. Благодаря, господин председател. Господин Хълган, вече минаха два часа. Много добре. Стана дума и за това колко е важно въглеродните емисии в интензивното земеделие да бъдат намалени, защото те водят дори и до ерозия на повърхностния почвен слой. Нещо, което отчетохме в Обединеното кралство тази зима. Вие ще гарантирате ли добрите земеделски практики за опазване на почвите в целия Европейски съюз? Предвиждате ли и нови мерки? Благодаря. Наистина много важен въпрос. Всъщност вече са заделени доста средства, за да има кръстосано спазване по програмите за развитие на селските райони. Освен това търся подобрение и чрез директивата, рамковата директива за водите. Надявам се това да бъде от интереси за селскостопанската политика и за комисията по земеделие. В много от държавите членки имаме проблеми, но на нас ни трябва устойчива политика. Казах, че 35% от водните ресурси, 40% от горските ресурси трябва да се опазят. А самия изпълнявам такива мерки в собствената си страна, но доста хора са против, дори и при опазването на водните ресурси. Благодаря. Следващия кръг въпроси госпожа Херанс Гарсия. Благодаря, господин кандидат комисар. Вие неколкократно наблегнахте, че трябва да се вземат мерки за подкрепа на хранителната верига. Но ние, испанците, знаете много пострадахме от а, сриването на пазарите на плодове и зеленчуци. Ще има ли някаква нова схема за 2015 година? Не разполагаме с, необход... с инструмент, който да може да ни послужи при управление на кризите в а, отрасъла. Също така, какви мерки могат да се вземат за крайно отдалечените райони? Защо, защото по времето на господин Чолос бе направено предложение за тези региони, но ни, никакви мерки не последваха. Ще направите ли допълнителни предложения за най-отдалечените райони? разбирам, че не... знам, че тази програмата свързана с мерките за островите и крайно отдалечените региони е част от договорите и знам, че трябва да се направи много основен преглед на тази политика през 2015 година. Беше изработена специална програма за Португалия, в която бяха включени и разходите свързани с транспорта, така че ще продължи работата по тези мерки. Колкото до управлението на кризите, е, имаме такива инструменти, частните складове, интервенцията на, на пазарите, е, експортните е, помощ, помощи за експорт в момента с политическите проблеми, с които се сблъскваме в Русия и Украина, използваме тези мерки и инструменти и ще продължим да го направим. Господин Чолос също така е обещал допълни, допълнително, допълнителни средства и помощ, но това разбира се трябва да се, за това трябва да се получат средствата от е, Генерална дирекция бюджет. Но при, е, при, всички, при всички случаи а, се търсят и ще бъдат намерени нови инструменти, които да осигурят жизнеспособността на този отрасъл. Сега давам думата на господин Реп. Десемнат, vorbeați de găsirea unor noi piețe de desfacere pentru produsele Uniunii Europene. Благодаря. Пазарите на съскостопански продукти в Европа пострада от е, руското ембарго. Ние сме изправени пред е, необходимостта да преодолеем проблемите без е, да допускаме нелоялна конкуренция, която ще повлияе а, зле върху пазарите. Вие подкрепяте идеята за нови работни места? Ще направите ли нещо за увеличаване на износа извън Европейския съюз чрез някаква финансова помощ? И не ми казвате, че трябва да чакаме една година, но производителите не могат да чакат. Да, разбирам, че производителите не могат да чакат и че са в трудно положение. Комисията предприе бързи действия и те успяха да реагират бързо именно благодарение на реформата и комисарят Чоус полага усилия да могат да се е, предприема допълнителни действия. Той обяви 165 милиона, откъде ще дойдат парите, все още ще се обсъждам. Въпросът е труден, но въпросът е много конкретен. Аз казах вече, че през 2015 година и по-ната и за след това е, ще има увеличен бюджет е, за реклама. Аз смятам те средства да се използват за откриване на нови пазари, за да се намали натискът на онези, които са в най-трудно положение. А, аз ще се погрижа да се използват всички възможни е, инструменти. Нашите, нашите, ще използваме и нашите представителства в е, другите страни да премахнем пречките в е, различни области. Онова, което казвате, очевидно сложен проблем. Комисията се стреми към постигане на подкрепа и на 15 октомври, когато видим как точно изглежда бюджета, ще можем да кажем колко бързо ще бъде даден отговорът. Господин Мело е следващият оратор. Благодаря ви. Господин кандидат комисар, Надявам се, че ще бъдете одобрен за този пост, но все пак нека задам въпроса си. Интересуваме какво ще направите за обновяването в селското стопанство и за смяната на поколенията. Знаем, че в Европа всеки девети стопанин е по-млад от 35 години. Всички останали са над тази възраст. Това е катастрофално. Ако направим сравнение с Австрия и Германия, там нещата са следните. Всеки трети фермер е над 55 годишен. Какво ще направите вие, за да насърчите влизането на младите хора в селското стопанство. Интересуват ме конкретни ваши предложения. Разбира се, всичко това изисква и пари. И като споменахме парите, нека кажа, че ОСП така или иначе ще бъде подложена на огромен натиск по отношение на бюджета си. Какво ще направите вие? Ще увеличите или ще намалите бюджета? Разбира се, че аз ще направя всичко по силите си, за да запазя бюджета. Същевременно ще се опитам да работя и с другите комисари в рамките на Хоризонт 2020 и по отношение на финансовите въпроси ще обясня, че съм готов да използвам финансовите инструменти, за да има нови работни места в селските райони, да се помага на тези, които са затруднени при кризата, така че да им се осигури достъп до финансиране. Това са реални въпроси за хората. Струва ми се, че до сега не сме се разбирали особено добре с финансовите институции, но така или иначе при структурната реформа това е важно. 69% от фермерите имат по-малко от 5 хектара. Това е много впечатляваща цифра. Със сигурност ни трябват и млади хора. Съгласен съм, че е добре да има стимули с помощта на държавите членки да се помисли за партньорства. Така или иначе, когато помощта в крайна сметка отива при по-възрастните, младите не се чувстват особено стимулирани. Понякога всичко зависи и от традициите. Знаем, че някои пък от по-възрастните се страхуват да прехвърлят своя поминък към по-младите но така или иначе знаете, че парламента настояваше на таван от 25% като помощ при младите фермери. Аз бях за повече. Благодаря ви. Следващият урад. Е, Благодаря че има една тема, на която често не се обръща внимание, когато говорим в селското стопанство, но е важно. И това е научната дейност. Научната и научно-развойната дейност е доста фрагментирана. Повещето е, много често е, не се обръща внимание на тази част. Науката играе много важна роля и и също така трябва да се дава път на новите технологии, за да се осигури конкурентно способност. Това а, съответства и на изискванията и на желанията за повишаване на конкурентоспособността на сектора. Какво смятате да направите, за да се а, насърчава научно-развойната дейност в по-краткосрочен и по-дългосрочен план в Европа? Напълно съм съгласен, че прехвърлянето на знание, научно-развойната дейност имат ключово значение за повишаване на конкурентоспособността. Бюджетът е 3,5 милиарда, но обществените предизвикателства може би не са толкова добре обхванати. Очевидно бюджетът ще бъде разпределен между различни области, но аз мисля, че ние можем да използваме програмата Хоризонт 2020 и да помогнем на образователните заведения. И други колеги казаха, че това е че ние можем да помогнем на хората с нови възможности за образование и с нови възможности за научно-развойна дейност. С голяма радост ще подкрепя мерки в, дори в рамките на програмата за развитие на селските райони. Могат да се създават партньорства в областта на новаторството. Ще работим заедно с парламента, така че да предлагаме програми на, на държавите членки, така че да изпълним онези цели, които напълно справедливо посочихте. Преминаваме към следващия кръг въпроси. Господин Ердош е следващият. Господин кандидат е, комисар, в Унгария разполагаме с достатъчно водни ресурси за поливане и смятаме да решиме проблема, свързан с допълнителното поливане в следващата програма, така че ви молиме да ни подкрепите. Второ, първо, смята това е един от вашите приоритети ли? И второ, какви допълнителни средства ще се използват за разгръщане на нови иригационни системи и какви мерки ще бъдат предприяти за разгръщането им в рамките на инвестициите за развиване на селските региони. Така, това наистина ето един а, разликите и между Южна и Северна Европа, тези, които разполагат с достатъчно е, обем вода и други не. За, за четвърт за, чет, за, четвър, за четвърти път не, не се, не, това не е включено в а, програмите е включено в програмите за развитие на селските райони. Става дума за иригация на стопанствата, подобряване на системите, като разбира се е, финансирането е, е, зависи от някои условия и критерии. тези, тези мерки са в съзвучие с разпоредбите на директивата за водите. В проблем, проблема не, не се поставя в регионите, където има достатъчно вода, но там, където а, има недостиг на вода, разбира се, ограниченията са още по-големи, но държавите членки разполагат с необходимата гъвкавост, за да приложат адекватните мерки. Господин Шани. Благодаря ви, господин председател. Господин кандидат комисар, тази сутрин говорихме доста за това как работи ОСП на практика. Може би е добре да помислим и за целите и задачите на ОСП, защото на мен ми се струва и едва ли съм единствения, че Общата селско-стопанска политика трябва да има за цел производството на достатъчно храна на приемлива цена в Европа. С други думи, 500 милиона европейци да имат храна на масата си. Но, за съжаление, знаем, че има множество от тях, които всъщност са недохранени или се хранят зле унгарското правителство обложи храните с 27% ДДС. Не знам дали го знаете. Цените на храните, продоволствената сигурност са много важно нещо, но мисля, че те са и социално право. От тук и въпроса ми. Вие смятате ли, че това е във вашите отговорности и какви мерки ще предприемете срещу недохранването в Европа? Като бивш министър на околната среда в Ирландия, трябва да кажа, че участвах в преговорите срещу измененията на климата. Това включваше и храните и техните хранителни свойства. Така че въпросът ви наистина е важен. Той засяга много хора, Принципно по света има 17 милиона, които живеят в хранителна бедност. По отношение на държавите членки и тяхната данъчна политика, вие знаете много добре, че аз няма как да се намеся. Това е въпрос на политически приоритет на държавата членка. Много от държавите не облагат храните изобщо с данък, но така или иначе не мога да обсъждам фискалната политика на държавите членки. Що се отнася обаче до хранителната сигурност, това е много важно за мен. Както казах, важно е да имаме разнообразни пазари, защото някои ще могат да изнасят продукцията си, други не. И тук трябва да разгледаме различните въпроси самият аз ще направя всичко по силите си, за да имаме хармонизиране, опростяване, прозрачност, да се затвърждават и правата на потребителите. Благодаря ви. С това преминаваме към 11-я кръг от въпроси. Господин Калиновски е единствения. Е Благодаря ви. Чухме много въпроси днес за резултатите и последиците от руското ембарго и проблемите с конкуренцията и различните плащания. Как гледате на биогоривата от първо поколение? Биогоривата, които се очакваше да съкратят емисиите на CO2, да създадат работни места и да увеличат доходите на фермерите. Има обаче много биогорива в Европа, които се внасят от трети страни. Пред няколко години комисията предложи да се намалят целите за, емисии, за биогоривата с 50% в транспортния сектор. Какво мислите за промяната в предназначението на земята за производство на биогорива? Дали бил и, за вносните и европейски биогорива. Мисля, че дебатът за биогоривата се промена. Преди 10, хора, преди 10 години имаше хора, които бяха много ентусиазирани за биогоривата. Моите приятели в Зелената партия бяха много ентусиазирани, но промениха мнението си, когато стана ясно, а, че така се отнема земя за производство на храна. Биогоривата са альтернатива в, и това е област, в която можем да излезем с нови инициативи. Работим по хоризонтални програми. Ако не диверсифицираме няма да успеем да създадем онази енергийна сигурност, към която се стремим. Ето защо председателят Юнкер ме помоли да докладвам, ме помоли да се отчитам на двама заместника председатели. Единия, който отговаря за економическата дейност, той е господин Катайнен, т.е. комисария от, и комисаря от Словения за енергийния съюз. Енергетиката и храните са интегрирани, взаимно свързани и трябва да има един хоризонтален дебат за целите на продоволствената сигурност и какви са връзките с енергийната сигурност.